да откривам заседанието. Първо да направя едно съобщение на 16 юли 2009 година. Изпрат, изпратих на Еврокомити информация относно имунитета на един от нашите членове на през председателя на Еврокомисията ме информира, че съгласно правилата за имунитет в Полша, документа, който е представен, е не, не може.